цели на директивата ще бъдат изпълнени, ако парламента гласува положително в среда. Благодаря. С това приключихме разискванията. Гласуването ще бъде в сряда по обед. Трябва сега да направя няколко съобщения. На първо място немските власти са изпратили искане за отнемане на имунитета на Елмар Брок, тъй като прокуратурата е повдигнала обвинение и съобразно нашите е, вътрешни правила. това искане е препратено на Комисията по правни въпроси. Освен това, от групата на социалистите, а също така и на либералите, а също така и секретарията на независимите, получихме няколко искания за назначение в парламентарните комисии и интерпарламентарните делегации. Всички тези предложения ще бъдат публикувани и те ще бъдат одобрени, стига да няма възражения, които да са внесени преди определените срокове. Следващата точка в дневния ред са едноминутните изказвания по текущи въпроси. Призовавам ви да се съобразявате с определеното време. Най-напред господин Николеско една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя своята загриженост от крайната политизация на присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Смятам, че не трябва а, да се смесва критерии, критериите за съдебната реформа с критериите за присъединяване към, към шенгенското пространство. Румъния изпълнява техническите критерии, които трябва да са единствените, по които да се прави преценката. Румъния няма да бъде износител на престъпност, не може да приемем да се сочат с пръст, да се заклемяват общностите румънци в чужбина и цели румънски народ. Надявам се, че Вотът следващата пролет ще бъде полетивен, но основан на обективна и правилна оценка, без избир... избирателни намерения. <clears throat> Благодаря.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 особените, специфичните връзки между страните вътре в НАТО и връзките на НАТО с Европейския съюз. Но отношенията трябва да се основават на а, доверие и а, уважение а, на всяка една институция. Що се отнася до, до, до цивилните мисии, ние не трябва да да, да, да, да следваме и да приемаме решенията на НАТО, защото това било, би било излишно хабене на ресурси. Трябва да използваме различните инструментари, с които разполагаме, включително помир... помирителните процедури, дискусии и така нататък. Аз бих искала това да бъде обсъдено по-нашироко. Сега давам думата на следващия оратор. Господин Босой, благодаря а, ще се състоят предсрочни избори, защото а, програмите за реформа на обществото и Европейския а, а, алианс вече от година действат. Европейския алианс се ангажира и за това Европейския съюз се ангажира да подкрепи Република Молдовия. Надявам се, че това ще й позволи тя да се приближи още повече до право, една правова държава, функционираща пазарна и економика и се надявам или не да бъде член на Европейското семейство. Благодаря. Сега господин Трианда Филидис. Благодаря, госпожо председател. Искам да, за, да обвиня комитета на регионите, който се отнесе много лошо по отношение на една фотоизложба е, от е, в Кипър, Керения, Керения, който е окупиран от турците, които умосканяват вековни паметници. И тази е, изложба показваше именно това. Целта е да се премахнат всякакви следи от гръцкото присъствие в региона. Изложбата, за която говоря, трябваше да бъде открита от генералния секретар на Комитета на регионите, но той не дойде, защото му беше оказан натиск от окупици... окупационната сила, именно Турция. В изложба се говори за нахлуването на турците в гръцката част на Кипър, унищожаването на културни паметници. Аз заклемявам недопустимото поведение на Комитета на регионите. Благодаря. Господин Павтън. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Спасяването на Ирландия няма да е последното в еврозоната, въпреки твърденията за обратното. Независимо от кризата по кредитирането, проблемите на Ирландия са по-различни, отколкото тези в Гърция преди 7 месеца. В Атина ставаше дума за а, безотговорност по отношение на финансовата дисциплина. В Ирландия проблема е банков. В Португалия е различна. Те се още водят битка да не потънат под водата, също както и Испания. Какво е общото между тези държави? Те не са годни за единна валута. Няма економически смисъл в това, което правят, а само идеология. Когато сложиш всичките си яйца в една кошница, ще ги загубиш всичките. Норвегия и Швейцария са различни. Те си контролират собствените економики и ресурсите са съседи на Европейския съюз ако целият проект за Европейския съюз отмине в небитието, може да бъде източен целият капитал на Европейския съюз. Благодаря, господин Еренхаузер. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа няколко думи за Ирландия и кел... келтския тигър, който се превърна в болния човек или болното дете на Европа и паричната система, която доведи до, този, до тази криза. Е, в момента сме свидетели на системна криза, на огромна задлъжнялост, но, това, но въпросите няма да се решат чрез инжектиране на средства в система, която вече не функционира. Необходима ни е нова система на управление на паричните потоци и а, публич, държавата трябва да, да, се, да, се, да се намеси, да се създадат а, средства. Разбира се, това трябва да, бъде, да отговаря на правилата на пазарите, но необходима е смелост и не трябва да се оставяме да ни управляват банките. Господин Токеш има думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, дами и господа, според мен Европейският парламент не може да, да не вземе отношение в момент, когато е, отбелязваме 95-та годишнина от геноцида на арменският народ. Европейския парламент трябва да възбуди спомена за, за, мил, за милион и половина или милион и 800 хиляди арменци, които са били а, избити и под, под а, геноцид, който е равно, равностоен на Холокоста и 22 страни е, са взели отношение и са признали геноцида, но а, е, господин Месер Шмидт не можа е, да а, получи необходимото мнозинство за приемане на документа. Затова призовавам председателя е, Бусек да предприеме е, съответните мерки и това да бъде е, въпрос, който да се обсъжда в преговорите с Турция. Благодаря ви. Госпожо председател, 90 млади румънци между 18 и 28 е, е, години смятат, че 28% е, смятат, че положението в Румъния се е внушил. Само 30 казват, че не искат да емигрират. Правителството само поощрява изтичането на мозъци. Млади, които по инициатива на Социал-демократическата партия заминават да учат чужбина, след това се връщат и не могат да намерят работа. Не се прави нищо, за да се изгради румънското общество. Аз съм за мобилност на трудовия пазар, но правителството в Букурещ трябва да позволи на младите да намират работа. Искам тук да кажа на всички стипендианти и студенти е, от Румъния, е, които учат в чужбина, че ние им, сме с тях, ние им оказвам подкрепа. Господин Билбао. Госпожа. Благодаря. Знаем колко пиратски нападения стават в Индийския океан. Само миналата седмица имаше 10 нападения на, на различни места, които са, всеки път се отдалечават все повече от крайбрежието, отвличат се кораби с цялото им оборудване и много често корабите са много уязвими. Затова е необходимо да се подобри координацията. ЮНАФОР никога не е успявало до сега да се намеси и да осуети подобно на падение. Трябва да се прилагат е, приятите неодавно от парламента резолюции, както резолюциите на ООН да се предоставят повече средства и също така да бъдат съдени пиратите, защото пиратството е, е, оказва негативен ефект върху търговския флот, върху риболовния флот. А нашето развитие зависи от риболова в този регион. Благодаря ви. Благодаря господин Роси. Presidente, voglio denunciare al Parlamento quanto successo relativamente alla... Председател, бих искал да заклейма случилото се в, а, с, а, по, по време на изложбата кой, на Комитета на регионите в окупираната част на Кипър на 17 ноември Волган Пецолт не, не, не, не, нареди изложбата да бъде затворена веднага. Аз защото каза, че, че няма съответствие между това, което е поискано и това, което е заложено. Аз поисках писмото, което той беше връчил и, и, на, и на практика виждам, че нямаше разлика между двете. Целта беше да се, да се премахнат понятията окупация и няколко часа по-късно изложбата отново бе открита и мисля, че по този начин се накърняват правата на, един, а, на една страшленка на Европейския, на Европейския съюз. Дави, дами и господа, е, октопода на, на, на, на, на, на мафията се подхранва от полицията и правосъдната система. Повече от 5000 престъпления са извършени в Румъния от януари 1990 година, но техните извършители все още не са открити. Престъпниците бъдат закрилени от полицията и съдебната система и Румъния се е превърнала в център където процъфтяват всякакви при, вид престъпления, педофили и други. А, като че ли а, Дракула е отново жив и сега не знаем как да се отървем от него. Господин. Господин Комацакос. Благодаря, госпожо председател. Напоследък над Европейския съюз е надвиснал черен облак. Все по-често се надигат крайно десните расистски партии. Това виждаме в редица държави членки, включително в Швеция. Не можем да игнорираме този факт. Безпредседентната е економическа криза, всички проблеми свързани с иммиграцията са една зловредна смесица, която, която засилва екстремизма. Това са изключително сложни и трудни за решаване проблеми крайно десните партии в Европа трябва да бъдат изкъсно наблюдавани от нас, за да разсеем тези черни облаци преди да избухне бурята. Трябва по-добра координация и разбиране, за да се борим с конкретни проблеми, като проблемите на емиграцията, които надвишават възможностите на всяка една държава членка, взета по-отделно трябва да предприеме една нова силна инициатива срещу ксенофобията именно по време на кризата. Благодаря. Сега думата господин Кели. Давам си сметка, че в момента цяла Европа гледа моята страна поради економическото състояние. То бе причинено от алчност, защото тези хора прахосаха всичко, което бе събрано от трудолюбивите хора. Проблема също се корени в а, дерегулирането на банковия сектор. Комисията, всъщност, когато се съгласи да бъдат направени тестовете за издразливост, да продължи кризата в Ирландия. Изключително съм гневен заради това, че моята страна страда от тази криза. Много съм благодарен за солидарността, която подпомага стабилизирането на економиката, но ние сме на един кръстопът за бъдещето на Европейския съюз. Ирландия е една суверенна държава и диктат от Европа по отношение на данъчното облагане, според мен ще означава преминаване на една а, гранична линия. Благодаря. Давам думата на госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Много говорим за текущата криза. Аз искам да обърна внимание на нещо друго. Жан-Клод Трише и Оли Рен говориха за фискалната дисциплина. Ирландия и Португалия трябва да се придържат към пакта за стабилност. Но ако ние се вгледаме в констатациите на Евробарометъра, на проучване, което е направено, то показва, че над 27 7 000 домакинства и 1000 домакинства в Ирландия са дали своето мнение за излизането от кризата. Един а, от въпросите а, изисква от гражданите кажат как да излезем от кризата. 29% от а, граждани в Европейския съюз и една трета от тези в Ирландия смятат, че трябва да бъде ограничено държавното разходване на средства. Една трета подкрепят укрепването на економиката. А над 50% от гражданите в Ирландия и Европейския съюз смятат, че трябва да водим борба срещу социалното изключване и бедността. Та това са становищата и всъщност те показват, че ние не отговаряме адекватно на загрижеността на гражданите и следва да си преразгледаме приоритетите. Благодаря. Uh, Господин Бартън, благодаря, госпожо председател. Утре е 23 ноември, четвъртата годишнина от е, смъртта на Александър Литвиненко, който беше мой е, гласоподавател. Той бе убит от руската държава. Това бе проява на държавно спонсориран тероризъм. Андрей Логовой, Димитрий Котров и Соколенко, които бяха задържани от а, полицията в Лондон, сега са свободни в а, Русия. Съпругата на господин Литвиненко не можа да постигне правосъдие бе проведено разследване на смъртта, но не така както се очаква по нормалната процедура при насилствена смърт. Затова призовавам британските власти да а, направят а, съдебно следствие и да поискат а, официално да бъдат а, посочени онези, които а, трябва да бъдат задържани за убийството на господин Литвиненко. Той е убит на британска а, в Великобритания и затова трябва да бъде въздадено правосъдие, което той заслужава. Госпожа Саболска. Колеги, преди седмица комисията публикува доклад относно присъединяването на държавите от Западните Балкани. членка, в които са, изложени критериите за присъединяване към Европейския съюз. В Македония децата започват да учат английски на 6 годишна възраст. Повече от 40% от младите хора завършват университет е, има добър поетически диалог, е, има спадане на корупцията. Македония изпълнява критериите от Копенхаген и е, заслужава да стане член на Европейския съюз. Ако това не стане, ние ще е, загубим доверието на гражданите на Европа. Благодаря, госпожо председател. Вследствие на политиката на Камерън, Великобритания се отказва да оказва помощ на корабите в Ламанша, нещо, което операторите заклемяват. Това решение може да има драматични последици за морската дейност в тази зона, където с над 200 е, кораба годишно е една от най-претоварените. Е, Експертите смятат, че пред спасителните кораби позволиха много от дребните злополуки да не се превърнат в тежки злополуки и с това са допринесе за опазването на околната среда. Така че е, оказването на спасителна помощ по море е отговорност на държавната власт и не трябва да се при, приватизира. Европейската комисия трябва да засегне тази тема за да може е, да осъществи своята интегрирана морска политика. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря, господин Учас. Grazie Presidente. Voglio portare a conoscenza dei colleghi, dei cittadini, delle associazioni. Благодаря. Имаме една писмена декларация за защита на водата като обществено благо. Водата е право на човека и управлението на водните ресурси е в основата на доброто управление. Въобще това са нашите основни принципи. Е, хиляди италиански граждани приеха е, искането за референдум, за да не бъдат лишени от това съществено благо. А, защото а, това е битка на всички нас. Тази декларация беше предложена заедно с зелените, социалисти, представители на левицата, на, на десните. Има консенсус в този парламент. Целта е да получим най-малко половината под подписи на депутатите в парламента. Това ще стане официална позиция на парламента и ще позволи да запазим водата като основно благо. Госпожа Маковей. Доминика au алегер парламентар антиципат anticipate Република Молдова. Ще, в Молдавия ще се проведат предварителни избори между демократич, демократичните сили, кои комунистите ще се борят демократичните е, сили, които са в Алианс, ще бъдат един, е, един залог и едно доказателство, че постиженията от последните години ще е, продължат. Демократичните сили трябва да останат обединени, изборите трябва да бъдат справедливи и честни не, в никакъв случай не трябва да бъдем отново свидетели на насилие, защото едно демократично правителство не идва на власт чрез, чрез страх или злоупотреби. В неделя молдавския народ ще гласува, а не ние европейските депутати, но ние европейските депутати подкрепяме молдавския народ по пътя към демокрацията и свободата. Сега давам думата на следващия депутат. Неодавна в Багдад една католическа църква е била нападната и християни са станали жертви на насилие. Алкайда заяви, че е извършила този атентат. Подобни атентати и нападения се извършват в Сирия, в Кайро, в други страни. До кога е, демокрациите ще бъдат ще, ще, ще, ще, ще, ще, ще премълчават те и ще мълчат пред тези терористични актове. Какъв е, каква е причината? Причината е, че е, хората че е, нападнатите граждани са християни. За какво служи Алианса на цивилизациите? Е, ние сме мало, мало, малодушни и нямаме смелостта да е, повдигнем дос и да кажем какво става в Европа и извън Европа. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Образованието и науката са основна приоритетна цел в економическата стратегия 2020. От нас зависи дали програмата ще остане ли с хартия или реални действия, за да се постигнат целите. За да успее отговорността трябва да бъде и на европейските институции и на страните членки вместо това правителството в България води не само антинационална но и антиевропейска политика в областта на научните изследвания и образованието. на трите процента за научна и развойна дейност в европа до 2020 година г. в България скромно се стига едва до 0,6%. процента след серия неудачни решения днес се ликвидира българската академия на науките институция с повече от 140-годишна история, създадена в тежките години на османското робство, която днес формира 55% от научните изследвания в България, признати в целия свят. Получила е над 30 милиона евро за над 400 успешни европейски проекта независимо от участието си на политическо и експертно ниво в европейските институции властта в българя очевидно не може да намери връзката между науката и изхода от кризата. проблемът трябва да се постави в дневния ред на съвета и на комисията. той е не само български защото рискува изпълнението на стратегическата програма и европейските приоритети. благодаря. Благодаря думата. Има думата госпожа Хойнштайн. Бих искала, госпожо председател, да ви обърна внимание на това, което върши Европейската комисия. Тя именно не се консултира а, по въпросите на книгите, които нямат установени автори. Миналата седмица организирах едно изслушване посветено на тази тема и се оказа, че са възникнали доста въпроси, свързани с проекто директивата. Комисията не се справя с задачата си да проведе консултации с необходимите среди. 40% от а, литературните трудове в Европа попадат в категорията на книги без установен автор. В началото на следващата година а, проектът на директивата ще бъде внесен. Следователно имаме достатъчно време за консултации и вярвам, че тази възможност няма да бъде пропусната. Благодаря. Господин Гротър. Uh... Демокрацията предприятията е един от стълбовете на европейската економика. Работниците от не му се бият за своите права, за, за жалост. страководството отказва да разговаря с синдикатите. оказва се натиск върху работещите и за това призовам господин Филипов, който ръководи предприятието, да се върне на масата на преговорите за местното управление на предприятието, демократичното участие на трудещите се в предприятията е изключително важно. Подобна система, за която говоря, вреди на наша демокрация. Господин Преда. Говоря за Котивар, а Аз отговарям за мисията в тази страна. От началото на октомври стотица наблюдатели от 26 държави на цялата територия на бряг на Слоновата кост докладваха първият тур на изборите. Мина добре, без измами, без насилия. Малко бавно се обявиха резултатите, но като цяло нямаше инциденти. Вторият тур е предвиден следващата неделя и ще бъде като че ли по-горещ. Вече имаше стълкновения на улицата. Избирател... Предизборната кампания стана много агресивна, включително и към нашите наблюдатели, на които понякога се пречи да си свърш... вършат работата и да наблюдават избират, предизборната кампания. Трябва да се направи нещо за успокояване на духовете, за да може гласуването да премине нормално. Изключително важно е и да защитим нашите наблюдатели до неделя и последващите дни. Благодаря ви. Благодаря. Сега по дневен ред стигаме до следващата точка, доклада на Иво Белет за радиоразпръскването и в ерата на цифровите технологии